Allora, riprendiamo la seduta. Intanto... Откривам заседанието, колеги. Dicevo, riprendiamo la seduta. Пак повтарям. Започваме следобедното заседание. Аз не закъснявам обикновено, но току-що бях на заседание с министра на правосъдието на Ирландия по въпроси, които са свързани пряко с работата на нашата комисия. Започвам веднага след обедния кластер. Той се нарича преследване на ДДС измами и така нататък. Той е от, от Белгия. Колегата Франк Филипсен, който ще говори тук, ще говори за събиране на данни, разследване и така нататък. След това Райно Нилсен, борба срещу организираната транснационална измама за източване на ДДС от Дания и след това Томас Гейер, генерален прокурор в Бон, Германия, който ще се занимае с правната помощ в борбата срещу измамите с ДДС. But if uh, you don't listen me. Okay. E nel dare la parola a Frank Philipson, ще е първи. 15 минути за всеки. Поради забавянето обаче ще ви помоля презентациите ви да бъдат за 10 минути, а не за 15. Прего. Имате думата. Mevrouw Wij eh, er zijn heel verheugd, wij van de bijzonder... Благодаря, eh, госпожо председател. Eh, за мен е голямо удоволствие да бъда тук. Аз съм от специалният инспекторат по данъчните въпроси. ще говоря за ДДС, трансграничните ДДС измами. И ключовата фраза тук е, ключовата е, термин е сътрудничество, сътрудничество и пак сътрудничество. Вирижните е, измами е, има дълга история в, в Холандия, кога, в, в, в тази част на света, когато през 1971 година бе въведен ДДС – в Холандия и Люксембург възникнаха немалко проблеми и възможности за измами, свързани с ДДС. През 1993 година бе създадена тръжната система, свързана с ДДС и там също се появиха възможности за измами. Значи, в началото на 70-те и в края на 70-те години явлението се появи. През 93-та година трябваше да признаем факта, че измамниците са доста находчиви и проявяват по-голяма изобретателност от полицията, съдилищата и разследващите органи които обикновено се движат по линията на най-малкото съпротивление, което е винаги случая при законодателството. А, докато измамниците винаги намират най-слабото звено. А, там, където бариерите и защитите механизми са най-низки и най-малки. Какво точно е верижната измама? А, тя е като наводнението. Ако е станало наводнение и дигите са разкъсани, терена се наводнява и е много трудно може след това да се е, поправят щетите. Затова главното е да не се допусне наводнението, да не се допуснат е, верижните измани. Особено важно е управлението на риска Министрите, които отговарят за бюджета и финансите, знаят, че много важно е да се действа рано, предварително, вместо след това да се борим а, за компенсиране на щетите, когато дигите са скъсани и наводението е станало. За тази цел имаме а, Еврофиск а, и регламентът от 2010 година ако се позовем на досегашният опит, а имаме такъв, трябва да вземем предвид цялата верига на каруселната, на верижната измама, от началото до края. Проучили сме досиетата на подобни измами и трябва да се каже, че когато става въпрос за възстановяване на източените средства, вече е много късно. Виждате в дясната страна на този слайд, че сега обръщаме главно внимание на ранното откриване, предотвратяване на измамата, а не на борбата с щетите след това. Разбира се, това изисква специално внимание на всички ранни а, признаци, симптоми, които могат да ни покажат, че става дума за верижна измама. В, обикновено във връзка с а, акцизите, а, митата а, и а, преди всичко с ДДС. А, значи най-напред трябва да спрем а, кръвотечението а, на мястото, където то е, е получило през 2000. А, 2010 имаме загуби от 1 милиард и 100 милиона евро. А, тези загуби от 2001 а, бяха намалени сега на около 27 а, милиона. Как можем да контролираме този процес? Необходимо е сътрудничество между съдилищата, федералната полиция – Необходима е подготовка на служителите, които работят за предотвратяване на верижните измами. Има голяма разлика между традиционните измами и трансграничните измами. И двете страни се развиват. И при всеки отделен случай ние се опираме на предишните си знания и на предишния си опит, но това правят и измамниците. Какво е необходимо? Необходима ни е точна дефиниция, защото само когато имаме такава дефиниция, всички разследващи органи, полицейски, митнически органи ще говорят на един и същ език. Какво точно представлява верижната измама? Само ако имаме точна дефиниция, ще можем ефективно да се борим с нея. Виждате тук различните различните типове а, фалшиви фактури. А, измамно използване на и изчисляване на маржовете. Всички, които о, работят в тази област, една и съща терминология а, и да говорят на един и същ език. Ето главното, което трябва да се направи. Международно сътрудничество е особено важно – но да сме сигурни, че различните органи, които а, работят за предотвратяване на верижните измами, те трябва да действат в една и съща посока. В, в много страни ударение се поставя било на полицейските служби, било на съдебните органи, а, но особено важно е времето, бързината на реагирането на тези органи. В момента имаме Еврофиск, който ви предоставя информация и с директивата от, съгласно директивата от 2010 година имаме много странна система за равно предизвестяване. Беше създадена и работна група за обменна информация и то целенасочена, целева информация. Това е нещо, което трябва, работа, която трябва да продължим в бъдеще, да обменяме информация за анализа на риска. Защото ДДС, разбира се, е вид данък. Моя колега ще говори от името на Еврофиск. Има тук четири области, в които действа Еврофикс. Превозни средства, транспортни средства и, и накрая ДДС. Имаме център за проучване на всички възможни измами, за да може да бъдем уведомявани за всичко ново, което се случва в верижните измами. Значи, от тези видове, различни видове измами, първите три са свързани с информацията, данните, а последната а, показва а, определени тенденции, които трябва да се отчитат. Както казах, сътрудничеството е много важно. Сътрудничество, сътрудничество и пак сътрудничество. Различните органи трябва да говорят на същия език, да работят въз основа на едни и същи а, дефиниции, да реагират бързо, да бъдат част от а, общи рамки, общи за целия Европейски съюз. А, всичко това ще бъде от полза полза на всички. През последните години със създаването на Еврофиск ни направихме крачка напред, но различните страни членки реагират различно. Те разполагат с различни възможности за анализ на риска. едни искат да върват по-бързо напред, а други не успяват да го направят. Когато Необходимо е също така а, да се реагира по координиран начин, когато се получат сигнали за наличие на а, каруселни измами и източване на ДДС. Ако системата за споделяне на информация а, е добра, това значи, че първоначалните симптоми ще бъдат откривани рано и Еврофиск използва най-добрите инструменти, с които разполагаме в момента. Но има и една нова, нова нужда за координиране на информацията в реално време, веднага след откриване на симптомите на измама. Така че да реагираме по начин, който сме решили заедно. И затова решихме в Еврофиз да се създаде екип за бързи анализи, за да може да използваме оптимално ресурсите, с които разполагаме и реагираме по най-добрия възможен начин и преди всичко да работим заедно. За да действаме заедно, трябва да отчитаме новите предизвикателства, пред които сме изправили в борбата срещу верижните измами. Сделките се дематериализират, те се осъществяват чрез интернет, оставят много малко следи и дават много големи нови възможности на измамниците. Те се също така интернализират. Не, те не са само в европейския мащаб, но в целия свят, като в тях могат да участват всички страни. С използването на виртуални банкови услуги, нещата стават още по-трудни. И тук биват въвличани големи фирми, които общо взето действат бонафиде, с добра воля. Необходими са също така и, да е хармонизиране на политиката, защото има някои индивидуални е, законодателни действия, които не постигат точно това. Какво показват опитът от последните няколко години? Опас, съществува опасност дали а, а, съществуват редица механизми, а, а, които позволяват изключенията обратните, обратното, обратното плащане а, а, а, трябва да бъде а, трябва да бъде използвано по-широко. Необходима е също така правна сигурност, особено за предприятията. И а, не е възможно тук да се връщаме назад, защото всяко връщане назад ще има катастрофални последици за националните хазни. В заключение, в заключение мога да кажа следното. Става дума за една интегрирана система в рамките на Еврофиск и през март ще направим предложение в този дух. Надяваме се, че повечето страни членки ще ни последват. мерки като авто, само ликвидацията и трябва отрано да предупреждаваме за съществуващи отрицателни последици и мерки, които са вдъхновени единствено от националните интереси на страните. Благодаря. Сега давам за 10 минути думата на Рейно Нилс. Нилсен. Извинете. Ja, tak. Skal vi prøve at fortsætte lidt øh, fra der, hvor Благодаря. Janne øh, de sluttede. Øhm. Е, сега искам да се присъединя към казаното от колегата преди мен. Както вече беше казано, ние се занимахме с измамите, свързани с източване на ДДС през последните 15 години. Забелязват се тенденция, свързана с отдръпване от традиционните престъпни практики, което означава, че този вид, този вид престъпност се усъвършенства и доразвива. И това не е само един феномен европейско ниво, ами изследвания показват, че това е един световен феномен. Дори при традиционни продукти, като мобилни телефони, компютри, чипове или части на, за компютри, са нещо обикновено, е, нещо в тази област, нещо, което се развива постоянно а, и се прибягва от тези продукти към други различни продукти и стоки. А, или дори към сектора на услугите. През последните години установихме, че има много крупни случаи на измами, които са свързани с въвеждането на системи, а, като например търгуването с CO2, с а, квотите, с самите квоти, са свързани а, измамите. А, обаче, за да може да търгува с а, тези а, в, квоти вземи емисия въглероден двуокис, трябва съответната фирма да се регистрира в регистъра на съответната държава. Не е необходимо компанията да е със седалище в Европейски съюз. Всеки, който се регистрира в този списък, в този регистр, може да осъществява търговия с квоти. И имаше много големи загуби а, в някои държави членки. До сега никой със сигурност не може да каже колко големи са щетите или загубите. Този случай се проучва все още. но може да се каже някъде ме, горе да около 5 милиарда евро, но не искам да давам никакви прогнози. Със сигурност се знае, че а, загубите са огромни. Тази измама е с много големи мащаби. Дали данъчните служби са имали ам, пропуски в ам, проучванията си, дали те е трябвало да се занимават по-подобно с проучването на данните, дали е те е трябвало да се занимават с енергийните въпроси или в други държави, в които пък има специално е, е, органи, които се занимават с енергетиката. Но във всички случаи е трябвало контролните органи да ам, се занимаят по-отблизо с този въпрос, но те не са могли а, да открият и да разпознаят модела, по който се е извършвала тази измама. Сега трябва да се види какво може да се направи. А, за напред, за сега са променени правилата за регистрирането. Може би това ще тези разследвания, прочен, ще доведат и до нуждата от промяна на съответното законодателство. Европейската комисия ще има възможност да изготви инструменти, които да служат като щит срещу такъв вид измами. Но при всички случаи потенциалът все още съществува, потенциалът за извършване на такъв тип измами, свързани с търговията на квоти. Освен това се оказа, че тези измами се използват като идеално средство за изпиране на пари на газовия и енергийния пазар има все пак някакви механизми за рано предупреждение, но те трябва да бъдат доразвити. Така че те, тези методи могат да се използват и на пазара за квоти на емисии от въглероден двуокис. Видяхме, че Фирмата се регистрира в този списък. Това не е някакъв регистр на дадена държавна служба, ами това са списъци или регистри, които се управляват от частни фирми дори. И отново съществува проблема с прозрачността. Данъчните служби нямат достъп до информацията в някои страни, в други пък и имат и така се затруднява обмяната на информацията между данъчните служби. При всички случаи е трудно да ма улавянето на а, такъв тип измами. В един такъв сектор, в който става въпрос за такива крупни суми и измами, се случва така, че престъпниците, престъпните групи се организират а, в международен мащаб и тогава измамите са още по-големи и загубите също. Някои пъти избамите се извършват в страни, които са извън а, нашия контрол, извън а, обхвата на Европейския съюз. Говорим тук за офшорни компании в държави, в които условията на труд са съвсем различни и там а, се складират а, средствата. Всичко това е едно голямо предизвикателство за данъчните власти и за правоприлагащите органи и правоохранителните органи. Такива измами не могат а, да бъдат разкрити на национално ниво, не могат да бъдат решени тези проблеми на национално ниво. Те се организират на международно а, ниво, на световно ниво. И разбира се, ам, правоприлагащите органи, правоохранителните органи трябва да бъдат организирани на международно ниво. Вижда се, че престъпниците не познават ограничения, не познават граници. Те действат а, а, на световно ниво, както казах, и международно. Но отделните държави и различните органи, те трябва да се борят с граници. Не само в рамките на Европейския съюз, но разбира се, не говорим за физически граници, които съществуват в Европейския съюз, говорим за препятствия, които съществуват в отделните държави членки, когато става въпрос, например, за обмяна на информация. Ораторите преди мен споменаха, че се, на, има напредък по въпроса за изготвяне на правила, разпоредби, свързани с обмяната на информация, задаване на въпроси, съвместно разследване между няколко държави членки, да има международен контрол. И има, има правна рамка в Европейския съюз, което е добра стъпка напред. От съдебна гледна точка има системи, които улесняват сътрудничеството, предоставянето на помощ, на информация отделните органи могат да работят помежду си, но има и институционализирано сътрудничество в рамките на Европол. Всичко това е много чудесно. Но има и случаи, в които националните органи ам, ам, са изградени по различен начин. Има най-различни органи и служби с ам, най-различни правомощия. Някой, в някои страни данчите служби имат само административни правомощия. Те не могат да правят някакви допълнителни разследвания, да се занимават с разследването на престъпления. И тук е необходимо и съдействието на полицейските власти. Обаче има случаи в други държави членки, в които държа... данъчните органи имат правомощията на полицейските служби. Те в Дания, например, и в а, а, Нидерландия няма такива служби, в Италия обаче има когато се е, разследват е, международни измами, да речем Обединеното кралство, Холандия, Дани и така нататък, е, обаче работа се затруднява, защото в Дания данъчните органи няма такива правомощия да извършват разследвания и тогава трябва в Дания да се включат и полицейските власти. Има много практически проблеми, които трябва да бъдат решени. Ще дам един кратък пример. Европол. В Европол има различни групи, които се занимават с анализите и една група, която се занимава с източването на ДДС чрез верига от, вериги от фирми. В тази група участва и Дания, и други държави членки. Това е прекрасно, разбира се, но ние можем да участваме там само като наблюдатели, защото няма правно основание, възоснова на което нашата данчна служба да обменя данни с Европол. Няма правно основание за обмяна на информация с Еврофиск нито пък с Европол. Разбира това поражда недоволство, защото такъв, такива пречки не водят до ефективно справяне с престъпността и измамите. Трябва да се направи опит на европейско ниво да се въведе общ подход, да се предвиди хармонизиране на законодателството, което вече съществува, така че да съществуват и съответните правомощия за извършването на а, съвместни действия. Това трябва да го направим, за да можем да сме добре организирани в тази област. Благодаря, генералния прокурор Томас Гейер. Малко трябва да изчакаме, докато се разреши технически проблем. Уважаеми дами и господа, госпожо председател, благодаря ви за приятната покана да взема участие в вашето изслушване. Колегите, които изказаха преди мен, са признати експерти на международно ниво и за мен е трудно да ви представя нещо ново. И е, затова няма да е, говоря за проблемите на финансовото управление, а ще е, говоря за проблемите на прокуратурата. Това, което виждате тук, са две, две книги, между които има 45 години разлика. Тази я купих 77 по време на първият ми семестър от следването, а тази книга я купих през 2012. Виждате, че 45 години се занимавам с данъци, финанси и укриване на данъци. Когато бях поканен, започнах да мисля как как да формулирам моята презентация. Ето тук а, има записан един а, филм. сценария, участвах в писането на сценария му преди 10 години. Посветих 3 години от а, работата си, а именно за разкриването на най-крупната измама за източване на ДДС чрез верига от фирми. Ето виждате тук, погледнете на, в дясно Франко Неро. Това е Франко Неро, когато беше млад и хубав, както и аз, разбира се. Сега преминаваме към кандидата на ам, СПД в Германия. Преди две седмици той направи изказване по телевизията и тогава спомена укриването на данъци, както и Федералната сметна палата публикув... беше публикувана статия, че Сметната палата се занимава с много голям случай, свързан с източване на ДДС и укриване на данъци. Обаче има, междуна... има и случаи на а, международни измами, свързани с укриване на данъци. Първата законодателна рамка е създадена през 1949 година. Това е филм, който има продължителност участие час и половина и беше излучен в най-гледаното време. Около 12 години продължи работата. За един ден сме ам, провели 242 места в а, различни а, банки в Швейцария, Холандия, Дания, Германия. Тук съм направил една скица. Това е, е състоянието на тази измама с верига от фирми в продължение на 3 месеца. Става въпрос за измама от. Zuerst unsere Straftäter. 40 милиона евро. Престъпниците обаче не говорят един въпрос, те не, не говорят на един език. Те идват от различни държави. Значи те, в този случай се говореше на пет различни езика. А, те трябва да се разберат помежду си, разбира се. Това, което правя днес и до днес е, помагам на данъчната служба, занимавам се с разследване и се опитвам а, да върна парите обратно. А, по едно производство успях а, дори да върна няколко милиона, което беше много трудно, защото от Швейцария много трудно се връщат пари. Сега, кои служители се занимават с какво? Прокурорите са учили нещо друго от данъчните експерти полицаите пък са учили нещо съвсем различно и от другите две служби. Тези три органа не, не пасват заедно, защото имат различни структури. какво да кажем? Прокурорите нямат познания по данъчно данъчно-правни въпроси. Финансовите експерти, данъчни експерти пък нямат познания по наказателно-правни въпроси. Аз ви казах, 45 години съм се замествал с, занимавал с данъчно-правни въпроси. От друга страна, финансовите експерти нямат понятие от наказателното право. Следващите проблеми – нормалния прокурор, полицай, данъчен инспектор имат недостатъчни познания по английски. Те не, не могат да говорят, не разбират и холандски, не разбират и френски, да не говорим пък а, испанския. Чули са, че има и а, други езици. Изправени сме и пред а, други проблеми. Не, не, аз, например, не познавам изцяло какви са разпоредбите в другите държави членки. Такъв проблем има в прокуратурата и в данъчните служби. И какво се случва в наши дни, че а, никой от тези служители не работи повече от 5 години в една и съща област. И какво се случва? Един прокурор знае от всичко по-малко, но нищо не знае като хората. В това производство, което ви споменах, 6 пъти съм се местил. И Имаше 33 а, контейнера пълни с а, досиета и документи. Някои органи забраняват достъпа до а, техни документи. да речеме, финансовите власти в Германия забраняват да се изпращат документи в Брюксел. Това са проблеми, с които не можем да се справим, затова ние молим колегите ни да ни помогнат. Това е така наречената взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. От една скала от 1 до 6 оценката е задоволителна. Ако а, в, извадя всички страни, имам скала от отлично до а, незад, незадоволително, мога да ви дам няколко а, а, примери. Но искам да кажа, че моя опит в областта на взаимопомощта а, не е меродавен а, и аз не познавам много подробно ситуация във всички държави и членки. Да речем, обаче в Италия нещата функционират много добре. Тази взаимопомощ а, трае много дълго по принцип. Знаем защо е така, но резултатът е, че отнема много време. Има много затруднения и колегите преди мен казаха, че има различни по вид правни норми. Те а, не, не си пасват заедно. Има различни процесуални а, законодателни рамки. Това са а, правата свързани а, с, защитата, с обвинението. Има много големи проблеми, или аз имам големи проблеми, свързани с връщането на а, средствата, които са били укрити или иззети от финансовите служби. Ще ви дам а, пример. Швейцария швейцарците ще ми върнат парите само ако имам а, присъда. В Холандия обаче не. Ам, не, е извинете, това не е достатъчно. Сега в, Нидерл... в Нидерландия, ако има присъда, това не е достатъчно. Те казват, обърни се към данъчната ти служба. И в 26 държави членки има най-различни разпоредби които които едва ли не са в полза на престъпниците и не помагат въобще на разследващите органи и на правоприлагащите органи. Дайте ми още 2-3 минути, за да да ви предложа някои решения. Най-простото решение е следното. Ще ми се в цяла Европа да има един регистр, който да включва имената на лицата и фирмите. Това е налог на системата ЮКАРИС. Това е Европейската система за превозни средства всички държави членки, кои, които а, са включени в тази система, могат с едно натискане на копчето да видят кое е превозно средство, с а, как, какъв регистрационен номер в коя а, държава е регистриран. Такъв регистр трябва да бъде изготвен и за престъпници. Това е най-просто решение. Има едно решение, което е, е мое желание или моя мечта – това ще са един, това означава единно законодателство в е, целия Европейски съюз. И може би аз няма да доживея да видя това, но ви моля, нека а, да се работи за това и да се правят първите опити. Разбира, разбира се, има и а, други опити да се действа на европейско ниво. Това е Европейската заповед за арест. Но има и проблем а, в тази област. Но има и трито, трето решение. Това е. А, Споразумението от Штрасбург от 8 ноември 1990 година. Ако прочетете член 10, може да го прочетете на френски, немски или английски. И съгласно този член, прокуратурата или данъчните служби преди а, преди да са а, поискали взаимопомощ или а, подкрепа, да да действат. Какво означава това? Аз изпращам нещо в а, чужбина и моля а, службите там а, да задействат процедурата за взаимопомощ и да ми окажат съдействие. Аз винаги се възползвам от тази възможност. Има е, и шведската инициатива, която е друга альтернатива. Тя е доста обещаваща, ако разбира се се изпълни на практика. Друго, което би ми се искало е следното. Да има европейски орган. Може допълнително да се говори дали това е служба, която ще занимава с разследването на данъчни измами, или това ще е Европейска прокуратура. Не защото искам да стана е, е, главен прокурор, но единствената възможност е по този начин да се действа по-бързо и е, да се хващат на време престъпниците. Значи между най-простото и желаното решение се намира едно средно решение.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 Господин Шродер, вие си спомняте за тези случаи. Това е моето желание. Олаф да ми помага, докато се стигне до а, мечтаното решение. В Олаф имаше тогава така наречените магистрати. Това бяха съди или прокурори от всяка държава членка. Те говореха родния си език на първо място. На второ място знаеха кой може да ми помогне в тяхната страна. И на трето място те познаваха добре а, законодателствата на собствената си държава. Моята препоръка е да, да укрепите Олаф а, да окаже съдействие на ОЛАФ, така че ОЛАФ да може да помогне на а, всяка една държава членка. Е, прокуратура, да апрямо дебати. Благодаря, започваме дебата. Кой поиска думата? Госпожа Валер. Е, я, аз ма ich um Entschuldigung, Искам да ме извините, че ще трябва да отида на друго заседание, но колегата до мен ще ми предаде отговора. Имам въпрос към германския експерт. И един коментар. Може би първо коментара ще направя. Вие казахте, че финансовото министерство на Германия не разрешава служители и експерти да, пъту, да, пътуват до Брюксел. Това е първо, което исках да кажа. Аз съм от Северен Хесен. Там има а, един финансов министр, който много добре познавам. И другите два въпроса ще ги обобщя. Ние също имаме такъв опит с Олаф, какъвто и вие. знаете, че Планирано е вече, е предвидено да се създаде Европейска прокуратура. прокуратура. Това е включено и в люксембургските договори. Но искам да знам а, какво трябва да съдържа в себе си а, една такава институция, един такъв орган, а, според вас, какви задължения, какви правомощия, сам, защото за един административен Also ein bisschen, ähm, welche Substanz muss da? Да се знае каква да е същността на този орган, какви да са неговите функции и правомощия. Казахте, че в Германия, а и в други страни и е, съществува проблем с обмяната на експертни знания. Но в държавите членки в Германия за в такива случаи се създават работни групи, task force. В определени случаи, свързани с държавни измами, укриване на данъци в Германия и сега четох и за а, квотите за въглеродни емисии, се създават такива експертни групи, в които участват представители на прокуратурата, полицейските, полицейските служби и други, така че да работят съвместно. Какво липсва обаче в тази връзка според вас? Господинът от Нидерландия каза, че а, трябва проблемът а, да се реши в неговия зародиш. Затова е необходимо не само да се работи на международно ниво, ами да се изготвят и нови законодателни норми. Добре е да има данъчно законодателство на европейско ниво, защото е възможно <laughs> да бъдат извършени многобройни измами в тази област. Ни ще помогне, може би, ако променим съответните законодателни норми. Интервенира? Някой друг дали иска думата? Оля има думата. Господин Шмидт. Thank you very much. Благодаря. Занимавам се с някои теми, свързани с ДДС. ДДС трудно се урегулира в Европа, защото имаме някои общи правила, но различни системи в всяка държава. И тези е, системи за източване на ДДС използват точно различието между системите. Можем да се съсредоточим върху това да имаме общи правила по отношение на правоприлагането, криминализирането, е, да намерим престъпниците, но не мислите ли, че всъщност е, трябва да направим обратното? Да променим системата. Цялата система за ДДС защото сега се опитваме да покрием дубките, пробойните, а винаги ще излязат други, или поне те ще се опитат да ги намерят. Когато ние въвеждахме ДДС в моята страна, 61 ако не се лъжа, беше годината, помня, че министра на финансите каза, това е пилотен проект, мисля, че 2% беше ДДС до тогава, няма значение. Сега сме около 25%, а сега обсъждаме тук, да имаме европейско ДДС. Ам... Иска ми се много да спрем източването на ДДС, без да променяме системата, но не знам дали може да стане това. Благодаря. Отново давам думата на господин Филипсен за вашия отговор voorzitter. Wat de vraag betreft van de Duitse delegatie... Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до въпроса на депутата за законодателството, мога да кажа, че това законодателство за ДДС е дългогодишно. То се основава на една европейска директива, т.е. всъщност различни директиви, много често видоизменени, променени и Прилагането пък се прилага, извинете, се основава на регламенти, които са били прияти от държавите членки. Какво означава това? Означава, че много често има различно приемане е, и транспониране на различните законодателни актове. Моята гледна точка е като служител, който се занимава с прилагането на принципа на данъчно облагане с ДДС, мога да кажа, че понякога има определени традиции, които продължават да се принасят напред и има временни норми и мерки, които влизат в директивите, които след това или се подсилват или отслабват и накрая те улесняват само а, измамниците. Това съм го виждал много често, търси се най-лесния път всъщност. Става дума за организация на администрацията, но и за законодателството във всяка държава членка. Винаги имаме такъв пример за различните проценти, ставки, ДДС в държавите членки. Например, дрехите за децата 1% в Обединените кралства, в Швеция 25% ДДС върху тези стоки. Огромен, огромна разлика. Разбира се, че това е политически избор, но има различни видове ставки и от тях се възползват а, всички тези престъпни групи и отделни престъпници. Те се възползват и от различията не само вътре в държавата членка, но и между държавите членки. Така, сега по втория въпрос. Преразглеждане на цялата система за облагане с ДДС. 93-та дори още мислех по този въпрос, защото тогава имаше една временна мярка, която съществуваше 4 години онези, които са родени около 93-та година, а, сигурно не я помнят, разбира се, но така ли иначе имаше още по-голям разнобой между отделните държави членки. Ще е много по-добре да има окончателно законодателство, което може да се прилага във всички държави членки, а не постоянно версии и подверсии на определени текстове. Системата за предприятията, които работят на международно ниво, както и за онези, които контролират тези измами, е, би била много по-лесна, ако се обнови. Аз го казвам като служител, който постоянно се изправя пред това и пак казвам, хубаво е да има една интегрирана система за целия Европейски съюз. Но е също така да се постигне и по-голямо сътрудничество между отделните държави членки. Давам думата сега на колегата от Германия. Eh сега във връзка с, с зададения въпрос. На, в Еврофиск е на, постигнат значителен напредък в административно отношение, в ранното откриване на верижните верези, вережите измами. Много пъти ние разбираме, че е, съществува измама, е, но е, когато става за една престъпна организация, не е така лесно да се спре измамата. И тук трябва да работим на друго равнище. затова е необходимо сътрудничество на съдебните наднационални власти. ще дам думата на колегата Гайер, който ще разшири тази тема. Äh, Госпожо Вайлер, относно проблема, свързан с неправомерна намеса на други органи. Да кажа нещо. В Бон, там работя. Там е Бундесцентралата, занимаваше се с данъчните въпроси. Там ам, хората, които работят, са длъжностни лица. И за да дойдат до Бруксел, те трябва да имат разрешението на своите Ам... своите началници. И ако а, дори това да стане, е по-трудно. Ако пък не получа разрешение, трябва да си взема специално отпуск и да дойда. Ще ви дам конкретен пример. Има много примери, свързани с неправомерна намеса на други национални органи. Нека се върна отново на вашия въпрос, свързан с тази експертна група Task Force. Аз бях там с още други 25 души с длъжностни е, лица. Ние образувахме такава експертна група. И ние ние е, искахме длъжностните лица да дойдат, да получат, да обменят опит, да се върнат и да го споделят. Но това не се получи. Всичко се стана на пух и прах. И защо? Защото нито един орган, нито едно длъжностно лице не дава така чисто сърдечно това, а, с което разполага. И ако а, те участват в други е, експертни групи едва след 3 или 5 години започват да правят това, което те смятат за правилно, не това, което смята за правилно шефа на прокуратурата, шефа на поли... полицията. А започва а, е, да прави това, което е написано в а, е, закона. В момента има такава експертна група в Германия. Това е на колегата Гондерт под ам, ам, мотото на измамите с ам, въглероден двуокис. Защо обаче отнема толкова много време на Deutsche Bank, там там където тъкат всичките потоци от пари, че не се взеха мерки на време. Да, разбира се, много от престъпниците в цялата верижна измама бяха осъдени. Да, добре, но аз не искам да видя войниците осъдени, аз искам да видя генералът осъден. какво трябва да се направи. Искам а, да се помогна на а, финансово, на, на данъчната служба, искам да има действащи присъди, искам всичките а, неправомерно отклонени средства да бъдат върни, върнати. Това беше нещо, с което се занимах. Ето, тук в рамките на 90 минути може да видите как един, един такъв случай може да бъде а, разрешен или как да се подходи в такъв случай, само ако човек има съответните правомощия и компетенции. Надявам се, че отговорих на въпроса. Грация, десо Е така, давам думата на господин Нилсен за заключителни думи. А. Окей, ринунча ли интервенто? Той се отказва да се изкаже. Allora, eh, più... Ако няма повече бележки, този кластър свършва тук. Очакваме да пристигне комисаря Шемета. Прекъсваме до неговото пристигане. Очакваме го да пристигне. Грация, ai благодаря на докладчиците. c'è più nessuno. Ah, no, Ulrich. Non chiami Adriano? Ah. Sì, sì, sì, chi va. Peut-être qu'il aura un collaborateur. Chi è Ulrich? Ulrich, qui. Comment Ulrich. Ulrich, c'est aussi l'invité. C'est un qui Chi è Qui No, no, io non, il n'y a pas d'Ulrich. Attendez, c'est quoi Ulrich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 Riprendiamo la seduta. Колеги, подновявам заседанието, защото комисаря Шемета е сред нас. Започваме четвъртия кластър – борба срещу измамите и избягване на данъчното облагане, както и защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Комисарят е тук, той отговаря за Митническия съюз и борбата срещу измамите, той ще очертае а, как стоят нещата. Имате 30 минути за своето представяне, след което дебатът ще започне. Благодаря, госпожо председател, почитаеми дами и господа. Благодаря преди всичко за поканата да участвам в това изслушване моето изказване се свързва много лесно с това, което говорихте преди, сте разговаряли преди това. Ще говорим за ДДС измами. И затова ще представя нашите главни инициативи за борба с данъчните измами и укриването на данъци, за да може да защитим финансовите интереси на Съюза. Тези инициативи, разбира се, не се ограничават до борбата с организираната престъпност, но както всички доходоносни престъпни дейности, организираната престъпност е, играе значителна роля в измамата. Е, измамата, разбира се, е доходоносна дейност. Е, смята се, че 1 трилион евро изчезват поради измами и данъч, укриване на данъци всяка година. Значи, че всеки гражданин на Европейския съюз е, бива ограбен с размерите на 2000 евро всяка година. Като имаше предвид това, комисията прие през декември миналата година цялостен амбициозен план за действие за борба с данъчните измами и укриването на данъци това беше, той беше този план придружен с две препоръки на страните членки. Как да се отнасяме към данъчните обежища и с, с, как, какво да правим с агресивното а, планиране на данъците, за а, да се избегнат високите данъци. А, трябва да работим по тясно сътрудничество в националните а, форуми, включително в, в ОСИР. Е а, за, да се борим с този проблем. Значи имаме предвидени около 30 мерки за запушване на дубките, по-добра обмен на информация, прозрачност и по-добро сътрудничество между страните членки. След мерките става дума за въвеждане на единен данъчен номер в Европейския съюз. също така да ширим принципите на прозрачност и извън Европейския съюз, за да може онези, които се опитват да избегнат данъци, да не могат да използват непрозрачни методи и да прикриват своята дейност. Успехът на тези мерки ще се определя от нивото на ангажираност на страните членки. Само ако всички участват пълноценно в сътрудничество, тези мерки ще бъдат успешни. Затова е абсолютно необходимо страните членки да се подтикват едни други да участват в тази работа. Нямаме точни е, данни за каква част от този 1 трилион евро, който споменах по-рано, е, отива в ръцете на организираните престъпни групи. Обаче знаем, че организираната престъпност е активна и в областта на данъчните измами. Плана за действие съдържа конкретни мерки за борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. В тези мерки включват необходимостта от по-добро сътрудничество между всички правоприлагащи дейности органи, включително преди всичко органите, които отговарят за борбата с изпирането на пари. Сътрудничеството между различните агенции е особено важно, за да се избегнат данъчните измами, избягването на плащане на високи данъци, укриването на данъци и свързаните с това престъпления. Особено важно е и обмената на информация, за да могат да бъдат установени и разградени престъпните мрежи. От наред с това комисията възнамерява да спомене данъчните престъпления а, а, като свързани с изпирането на пари през, в своите препоръки през 2020 година за работната група по финансовите действия. Това може да бъде направено чрез законодателно предложение за преразглеждане на третата директива за борбата с изпирането на пари, което скоро ще бъде представено от комисията. Подобна инициатива ще улесни сътрудничеството между данъчните власти и съдебните и надзорни органи, за да може да се борим с сериозните нарушения на данъчните закони сътрудничеството до по-нататък ще се улесни от хармонизирането в целия Европейски съюз на престъплението изпиране на пари, неговата дефиниция и санкциите, е, които ще се налагат. Затова комисията възнамерява, освен преразглеждането на третата директива, да предложи конкретна директива за борба с изпирането на пари през 2013 година. Друга наша стъпка ще бъде формулирането на насоки и методология за проследяване на паричните потоки, потоци в данъчните администрации. Това може да се постигне а, чрез проследяване на офшорните банкови сметки и сметките в самия Европейския съюз. По този начин ще могат да се идентифицират значителни банкови транзакции, а, като се има предвид опита на някои страни, които вече имат съществуваща финансова разузнаване в тази област. Госпожо председател, почитаеми дами и господа, както споменах в уводните си думи, искам да спомена някои конкретни елементи на данъчните измами, които нарушават финансовите интереси на Европейския съюз. Имам предвид а, измамите свързани с ДДС. Въпреки, че е трудно да се оцени а, размерът а, на а, загубите от ДДС измами, а, това е са, вероятно около 12% от дължимите по ДДС суми. Това възлиза на около 107 милиарда евро. Значи разликата в ДДС е разликата между теоретичната сума, която трябва да се получи по ДДС и реалните постъпления. Значителна част от тази разлика се отнася, дължи на верижни измами. При верижните измами фирмите, които трябва да плащат ДДС по услуги и стоки, изчезват преди да платят дължимият данък. Това дава възможност на други фирми в веригата да се ползват от по-низки цени. Тези верижни измами почиват на специална конкретна организация, в която участват различни субекти. Последиците за страните членки водят до деформиране на конкуренцията и на пазара. През 2006 и 2008 година комисията предложи комплект от мерки за борба с тези измами, за да улесни борбата с верижните измами по-конкретно. Повечето от тези мерки бяха прияти от съвета. Тези мерки включват по-бърз обмен на информация и създаването на Еврофиск. Еврофиск е, има за главна задача да открива а, липсващия търговец, така наречен, а, който а, а, обикновено, чиято единствена задача е а, данъч, измамата с ДДС. Става дума за целенасочена информация, която да се обменя между страните членки. Ролята на комисията да даде на Еврофиск достатъчна техническа и логистична помощ. Наред с това вече спомених плана за действие за борба с данъчните измами, неплащането на данници, укриването на данъци и редица нови области на измами. Нашите мерки включват подобряване на административното сътрудничество, борба с данъчните измами колкото е възможно по-бързо, чрез създаване на нов механизъм за реагиране и подобряване, усъвършенстване на системата за събиране на дължимите данъци. Колкото до първото от горните мерки, комисията вярва, че споразумение на Европейския съюз с трети страни за сътрудничество в областта на ДДС може да помогне на страните членки да се борят с измамите в международната търговия, особено електронната търговия. Второ, през юли 2012 комисията представи предложение за механизъм за бързо реагиране, който ще даде възможност на страните членки да реагират бързо на новите типове верижни ДДС измами. Този механизъм за бързо, реагира, бързо реагиране трябва да се прилага при големите а, измами, а, които не могат да бъдат прекратени чрез традиционните механизми на контрол. А, по този механизъм страните ще получават мерки за изключение а, в рамките на един месец и за най-много една година. Обсъждането на тези мерки в съвета все още не е приключило, тъй като някои от страните членки е, се боят, че ще е, загубят суверенитет в, при прилагане на тези мерки. Но на последно място, но не по важност, комисията също ще помага на страните членки за повишаване ефективността на техните данъчни служби. Както казах, загубите от ДДС и измамите за бюджета на страните членки са огромни. А бюджетът на Европейския съюз също обаче е сериозно засегнат от данъчните измами. А сега ще се спра да кратко на въпроса как защитаваме бюджета на Европейския съюз. Трудните преговори по бюджета, които все още продължават, показва, че в бъдеще трябва да работим с по-малко средства. Няма да имаме повече пари. Това значи, че ще има по-малко средства за прилагане на политиките, които са жизненно важни за европейския бизнес и които трябва да създадат условия за растеж и заетост. Това ни води само до едно единствено заключение. Трябва да защитаваме по-добре и по-добре да пазим нашите ресурси. Трябва да намалим риска до минимум а, така че парите да не отиват а, там, където не има е мястото. И главният ни инструмент за защита на финансовите интереси на Европейския съюз е ОЛАФ. ОЛАФ обаче може да даде положителни резултати само ако с него се сътрудничи ефективно на ниво страни членки. Именно страните членки трябва да а, пращат измамниците на съд и да възстановят а, откраднатите средства. Според мен не правим достатъчно по нито един от тези а, проблеми. Това е причината, че ние започнахме а, да проектираме на ново системата за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Първият елемент вече е почти завършен. Говоря за реформата на ОЛАФ тъй като беше постигнато политическо споразумение за това през декември миналата година. Надявам се, че това споразумение ще бъде формално прието и влезе в сила колкото може по-скоро. Олаф се нуждае от нова правна основа, за да може да работи по-ефективно. В дългосрочен план обаче имаме нужда от нещо повече от административните възможности на Олаф на ниво Европейски съюз. В момента се връщаме на национално равнище, винаги когато Олаф е приключил своето разследване. От там нататък Олаф е само наблюдател на съдебните дела, които се водят в страните членки и дори не представя а, доказателства, които вече е събрал. Те не могат да бъдат използвани в националните съдилища. Вместо това националните а, органи, в най-добрия случай повтарят това, което Олаф вече е направила, в най-лошия случай не правят нищо. А, тъй като измамата срещу, измамите срещу бюджета, които засягат бюджета на Европейския съюз, са сложни и трансгранични. И националните прокурорски органи и разследващи органи често ни казват, че те, на тези случаи не се отдава приоритет. По тази причина те често остават на страна и накрая изтича тяхната давност. Почитаеми дами и господа, сигурно ще се съгласите с мен, че това положение е абсолютно неприемливо. То доказва, че в борбата срещу измамите, увреждащи бюджета на Европейския съюз, националните понятия, териториалният подход и териториалната юрисдикция не могат да бъдат използвани. Те не са ефективни. Те не могат да решават въпроси, които са по своята природа общо европейски. Моят колега, моят заместник председателят Рединг и, и аз самия представихме на колегиума на комиси, комисарите преди юни тази година предложение за създаване на европейски прокурор, европейска прокуратура, които ще следват преследват съдебно е, и е, дават на съд е, онези, които увреждат финансовите интереси на Европейския съюз. Европейската прокуратура ще събира а, доказателства във всички страни членки и ще работи по най-сложните случаи. Тази Европейска прокуратура ще бъде, работи още по-ефикасно, ако ние по някакъв начин уеднаквим е, материалното наказателно право. Но това зависи, разбира се, и от е, работата на националните прокуратури. През 2012 година комисията направи предложение за директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. С това предложение ние искаме да намалим значителните различия в нивото на защита на европейските средства на равнище страни членки. По-настоящем осъдителните присъди на случаи, подадени от ОЛАФ, варира между 19 и 92% зависимост от страните членки. И тези разлики са много големи. Те се дължат на това как са дефинирани съдебните състави, и различните санкции, както и значително по-кратките в някои страни периоди на давност. Не, не, парламентът още не е назначил докладчик по тази тема. Надяваме се да има напредък по това досие, за да подобрим защитата на средствата на европейската накопладец. В заключение, искам накратко да спомена един друг проект, който не е свързан с европейския бюджет, но с друго общо европейско благо. Говоря за еврото. Статистиката на ЕЦБ показва, че фалшифицирането на евро е сериозна и продължаваща заплаха. Европол потвърждава, че това престъпление често е дело на организирани престъпни груси, групи, които използват установени канали за разпределение и изплащане на фалшивите евробанкноти в целия Европейския съюз. Комисията възнамерява да вземе мерки за по-добра защита на еврото. Директивата, която ние предлагаме, ще осигури по-висока ефективност на разследването, по-високи санкции и по-добър надзор на прилагането. Да обобща борбата срещу данъчните измами укриването на данъци и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз изисква по-добро сътрудничество между страните членки. Вашия принос за постигане на тази цел, било официално, било неформално на помощ, има ключово значение. Страните членки сами не могат да решат въпроса с измамите. Те имат нужда, те трябва да въведат информ... прозрачност и да осигурят ефективен и бърз обмен на информацията. Борбата с измамите в никакъв случай не значи загуба на част от техния суверенитет. Страните вече се убедиха в ползата от съдебното сътрудничество. Това сътрудничество трябва да се разпростре и в измамите ние предлагаме инструменти, които трябва да бъдат прияти от страните членки. Очаквам и от вас да вземете бързо решение под тези наши предложения. Изложих само накратко само някои от нашите предложения и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, ако има такива. Благодаря на комисаря Шемета. Започваме с дебата. Започваме с първия оратор, госпожа Плева. Грати, signora президенте. Е, бом говорила в своя svojem maternem окърма ker с možnost от v Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на роден език. Тук има словенска кабина. Много се радвам за което. Първо, добрите новини. Европейския парламент има свой докладчик е, по този въпрос в резултат на плана за действие, подготвен от Европейската комисия за борбата с измамите. И това съм аз. Докладът е почти готов. Ще го представя на 18 февруари. Работихме усърдно. Имахме заседания с ваши представители. Запозната съм с тези е, сфери, с плана за действие. Очаквам с нетърпение да си сътруднича с вас. Мисля, че имаме нужда от европейска стратегия с е, конкретни законодателни предложения. Иначе няма да можем да се справим с е, данъчните измами. Смятам, че трябва да си сътрудничим. Европейската комисия, с парламента и всички останали. Напълно подкрепям всичко, което е подготвила Европейската комисия. Моят доклад все още не е бил обсъд... не беше обсъден. Това, той ще се промени, разбира се, но така ли, че аз изразявам личното си мнение. Европейският съюз има нужда от един координиран подход за 27-те държави членки трансграничните данъчни измами са изключително важни. Изследвам тази тема, последните три месеца занимавам с нея и виждам, и, че още много работа трябва да се извърши. Много работа. Освен това, трябва да се занимавам и с въпроса за данъчните убежища. Сега, може би не е тук мое мястото да говорим по тази тема, но аз имам въпрос. Има нещо, което ме безпокои. А то е определението на данъчните убежища. 2013 година е. Това ли е... Сега ли му е... Душ... Сега ли е дошъл момента да а... срамим другите. Трябва да кажем, кои са данъчните обежища в Съюза и в съседни държави. Трябва да се чуят имена, в моя доклад ще го направя. Искам да зная кои държави са данъчни убежища. Искам да има ясно определение. Трябва да се отиде отвъд препоръките, направени от ОИСР. Така мисля поне аз. Данъчните убежища са свързани с черни списъци. Имаме нужда от такъв списък с а, изброени данъчни обежища. Комисията предлага национални такива да се изготвят, имам предвид списъци, но аз предлагам да се направи нещо в европейски план. Още един въпрос в тази връзка, особено по отношение на Германия. Искам да разбера какво мислите вие за банковия лиценз за онези банкови институции, които активно участват в данъчни измами. Смятате ли, че това е правилно решение? И защо какво мислите по въпроса? Благодаря. Благодаря, господин Яколин, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисаря Шемета, който за няколко минути успя да даде обща картина върху всички инициативи и въпроси, които биха могли да бъдат постигнати и от него в качеството на комисар. Изключителни цифри цитира той. Всяка година казахте вие, че един гражданин плаща по 2000 евро, които отиват за укриване на данъци. И това е огромен данък процент. 12%, 5,7 милиарда отиват в незаконната черната економика, а трябва да се използват, за да гарантират просперитет на обикновения гражданин. Споменахте също потребността от по-голямо сътрудничество за трансгранични престъпления – и за необходимостта от Европейска прокуратура и новата роля на ОЛАФ. Въпросът, който ще задам е точно свързан с тези две институции. ОЛАФ вече съществува. Той ще бъде ремоделиран в светлината на предложението на Европейската комисия. Комисията работи, доколкото разбирам и вие, госпожа Рединг по този въпрос. Искаме да разберем дали защитата на бюджета на Европейския съюз заедно с борбата срещу измамите, заедно с борбата срещу укриването на данъците, какъв организативен, организационен извинете, модел ще, дове, ще наложи на Европейската прокуратура и как Евроюст, Европол ще играят своята роля по а, транснационални престъпления, които изискват съдебно сътрудничество и полицейско сътрудничество, което се основава на доверие между държавите членки. Господин Шмидт има думата. And... Благодаря. Благодаря на комисаря. Поздравления Не съм съгласен по всички въпроси с вас, но ако сте достатъчно убедителен, може би ще имате още други поводи за да мечтаем за успехи. Знаете, че това е нещо като минно поле, политическо минно поле. Има много деликатни въпроси тук. Аз съм един от онези, които плащат едни от най-големите данъци в тази зала. Вече 40 години плащам такива високи данъци. И Става дума за отношение. Ако всички се опитват да мамят, то всички смятат, че данъците отиват някъде други, а не отиват в моя полза. И тогава винаги ще има данъчни измами. Така че нещата са много сложни. Става дума за отношение. Трябва да се знае, че Трябва, ако имаш висока заплата и плащаш високи данъци, да получаваш нещо обратно. А не е така. В много държави членки не е така. След това. Доверието еродира. Няма нужда да посрамваме някой, като му посочваме името. Знаем го. И, може би препоръка, може би няма да го нарека препоръка, но не мислите ли, господин комисар, че трябва да гледате по-широко, изобщо комисията и съвета. Всяко предложение тук е ценно. Но, ако започнем да обсъждаме бюджета на ЕС, вие имате нужда от повече пари, държавите членки не искат да ги дадат тези пари, знаем, че има данъчни измами, укриване на данъци, има държави, които се справят по-добре, други по-зле. Ако свържем всичко това и кажем, ето това е сумата, която се губи, не мислите ли, че общественото мнение може да се задейства? И дори да организирате, защото всички тези срещи на върха се съсредоточават върху едно, а имаме нужда от по-обща гледна точка. Да, данъците са много по-важни днес. Мисля, че фирмите трябва да си е, спазят обещанията, защото няма доверие. Губи се доверието. И затова имаме нужда от по-широка, по-обща гледна точка. Не бива да бъдем много... Тоест, трябва да внимаваме, като посочваме данъчните обежища. Ние имаме двойно данъчно облагане при нас – това данъчно убежище или примерно на Ирландия, където няма двойно. Не знам. Някои в източна Европа пък приемат 20% плосък данък. А ние нашия е двойно по-голям. Това данъчен убежище ли? Е? Трябва ли да кажа на тези колеги, вие идвате от държава, която е нещо като а, данъчен рай? Не би го казал. И накрая това вече е въпрос, ще задам и въпрос. агресивно данъчно планиране. Какво означава агресивно данъчно планиране? Ние имахме законодателство при нас, което се казва, че не може да се прави планиране за данъчните сборове. В момента няма такова, защото беше невъзможно някакси да стане, но вие говорите за агресивно данъчно планиране. Моля, обяснете. Благодаря. Grazie, adesso ha chiesto di intervenire l'onorevole Tavares. Господин Тавареш има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря. Е, няколко секунди ще оставя, за да можете да си сложите слушалките. Не бях тук от началото на вашето изказване, но от това, което чувам от колегите и аз чух, а, сте дали някаква цифра за данъчните измами. Казали сте трилион евро. Като е огромен процент от е, европейския БВП. Що се отнася до укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, в правната или полуправна форма, Мислите ли, че имате някаква конкретна цифра за данъч... избягване на данъчното? Тоест, говоря за а, тънката граница между разрешеното и неразрешеното. Имате ли цифра за такъв тип а, избягване на данъчно облагане? То е изключително важно за Европа и за пазара. Това са различни системи, които съществуват. Има сложни системи, от които човек може да се възползва. Цели екипи юристи се занимават с това. А обикновения граждани няма цял екип юристи. Хората си попълват данъчните декларации и примерно може да нямат и пари, за да плащат на счетоводители да им го свършат. Информацията е власт. И тук има асиметрия на тази власт. Има корупция и уронване, корозия на политическата система и вярата в демократичните ценности. Това е сериозен проблем. Нека да погледнем институции като нашата – Институциите са сложни, гражданите мислят, че гласът им не се чува. Така че не става дума само за това да е по-прозрачна системата. Важно е да се опрости системата, тя да стане по-ясна. Сложните системи водят до асиметрична власт. Какво можем да направим, за да бъде по-пряка е, и ясна системата? Едно предложение, което аз мога да ви направя, едно скромно предложение – би било следното. 20 от големите фирми в Португалия, които се търгуват на борсата, т.е. трябва публично да предоставят информация, решиха да преместят становището, извинете, седалището си в Нидерландия, откъдето е колегата до мен. Имат там само една почтенска котия, няма физическа фирма там, просто една почтенска котия. Тоест има фирми, които са на борсата, но от друга страна са записани като други фирми. Тази информация трябва да се подава и в двете държави. Това трябва да бъде простичко, за да може тези фирми да предоставят информацията, която сте задължени да предоставят – по законодателството на съответната страна. Тези фирми са се преместили в Нидерландия и вече нямат същите задължения за предоставяне на информация. Извинете, ако има фирма, която се търкува на борсата в една държава, така че тя, тя винаги трябва да предоставя информация, където и да е преместила седалището си. След това, още един въпрос за обмена на информация. Например, с други юрисдикции, като например САЩ. Колегата Шмидт е прав за данъчните убежища. Има различни банкови системи. Тази европейската е различна от американската. Не става дума само за данъчни обежища. Обменяме много информация в сферата на борбата с тероризма. С САЩ, например, SWIFT споразумението, 90 милиона единици данни изпращаме на САЩ всеки ден. Защо не го правим с други, за други сфери, а не само за борбата с тероризма? за друг тип престъпления, като например економическите такива. Апелирам към комисията да използва съществуващите механизми. Между другото, гласувах против това, което, за което току-що говорих, но така или иначе това се случва, нека да се възползваме от него, за да научим повече за економическите престъпления. Нашите американски приятели искат от нас много Искаха да подпишем SWIFT бързо, хайде да се възползваме. Ето това е моя апел към комисията. Що се отнася до банковия съюз? Няма ли да е добра идея да се създаде едно звено, което да занимава с економически и финансови престъпления, чето седалище да бъде в ЕЦБ или при Европол? Където и да бъде това седалище в институциите, а, не е не е толкова важно, но е важно да има такова звено. Много държави има такива звена, които се занимават с такъв тип престъпна дейност. Така ще видим къде има престъпления и къде са те. Господин Бургецио има думата. Благодаря. Без а, много предварителни думи. Искам да задам няколко въпроса на нашия почитаем гост. Много му благодаря за подробностите, за прецизността а, и за предложенията. Искам да попитам дали можете да ни дадете насоки в светлината на казаното на част от експертите, които чухме а, тук, а, които, между другото, бяха много интересни. А, и дойдоха от експерти, като едно лице, което е било функционар в ООН и се е занимавал с економическите престъпления и разследвания на ниво ООН за международния трафик на дрога. Та, да, този експерт, пък и други източници ни казват, че този трафик започва единствено и само, ако има помощ сред международните банкови среди. Ето това е разковничето по тези въпроси. Ето тук трябва да се намесим. От е, вашата позиция, какво можете да ни, гледат, да ни кажете, извинете, по този въпрос? Вашите разследвания докъде са стигнали? Какви инструменти бихме могли да предложим в тази насока? И имайки предвид казаното от вас и обясненията ви за философията на политиката, това, което каза и колегата Оля Шмидт, трябва да се запитаме все пак каква роля играе укриването на данъците в економиката на банките, в банковата система? Аз а, съм обикновен гражданин. Никога не ми се е случвало, макар че съм активен клиент на банките. И в Рим и тук, пред, там бях депутат преди, да прис... не ми се е случвало да е имало, примерно, проверка на финансовата полиция в банк. Много бих искал да разбера дали се случва такова нещо. Дали това се случва във всички европейски страни или не. Гражданинът, който често бива контролиран, и често дали въобще е си е взел бележката, като си е купил нещо дребно, може да бъде спрян на улицата, започва да се пита как така. Контролът не е толкова стриктен към тези светилища на финансовия интерес, банките. Ето това е изключително важно. И ето тук трябва да си зададем въпроси за ролята на данъчните убежища. Защото е несъмнено, че наистина имаше огромни скандали. В моята страна, например, най-големият предприемач последните 50 години един мъж, който и аз много уважавам, неговите наследници и до сега се карат за парите. Му говоря за адвоката Джани Аниели, който си отиде преди 10 на години, но неговите наследници продължават да спорят за неговото наследство, за това, че е правил хиляди такива фирми, една в друга, тип матрешки, които са укривали неговите приходи. И до сега не е ясно на кого принадлежи най-голямата автомобилна фирма в Италия. Така е създал своите фирми. в такива важни сектори се крият, разбира се, при Фиат не е така, но се крият собственост на други дружества, многонационални, които са свързани с организираната престъпност или с трафика. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Де Йонг има думата. Благодаря, госпожо председател. В началото уше не се да взимам думата, защото смятах, че колегите са засегнали вече всички теми, но имаше някои коментари от колеги, на които трябва да реагирам. Благодаря, между другото, на комисаря за неговите уводни слова. Аз с удоволствие си плащам данъците. И когато отивам в данъчната служба и казвам, не искам този продукт, който е най-данъчно изгоден, а искам този продукт, който е най-сигурен и който ще ме кара да се чувствам добре. Господин Шмидт е прав. Повечето хора искат да плащат по-малко данъци, което ми се струва странно. да речеме, португалско предприятие в Нидерландия използва е, инфраструктурата, значи има някаква морална отговорност е, да участва в е, плащанията. Не трябва поведението да, да е такова, че а, да отида там, където ще плащам най-малко данъци. Трябва да има все пак и някакви морални ценности. и това поведение, свързано с плащането на най-малко данъци, не трябва да бъде толерирано. Трябва да се предприеме нещо, а, като държим за а, прозрачност и за а, дружествата да има значение какви данъци плаща, какъв оборот имат, а не да има значение това с какви данни и цифри боравят. Е, може би директивата, свързана с счетоводството, може да предложи някои е, нови решения. На следващо място, нещо споменато от колегите. Какво е данъчно убежище? Имаше разговор между господин Обама и а, е, холандското правителство, въпреки че Обама каза, че Холандия е, а, е, данъчно обежище и то с право, но холандското правителство казва, съгласно дефиницията на Ойстера, ние не сме никакво данъчно обежище. Това не е вярно, като имаме предвид какво се случва в Холандия. Виждате, че споразум... данъчните споразумения с трети държави съдържат в себе си страни като Катар, които са данъчни обежища всъщност. И да, с, с това споразумение се дава възможност на хора чрез Холандия да, да, да се освобождават от данъци, да не плащат, да заобикалят данъчното облагане. Такива случаи трябва да бъдат а, проучвани. Понякога се установява, че някои плащат само 2% данъци. Има и дружества, които не плащат данъци нито в Португалия, нито в Холандия. И чрез тези законодателни разпоредби целият Европейски съюз се превръща в едно данъчно убежище. Смятам, че имаме нужда а, от една ясна формировка на това какво е данъчно убежище. Ам Осмелявам се да, каза, да кажа, че Холандия е данъчно обежище. А осмелява ли си комисията да го каже? Как виждате вие нещата? Държавите членки трябва да са морално отговорни и да не приемат такъв вид практики. Имаме нужда от прозрачност за опериращите дружества. Трябва да имаме и ясна линия за това какво се случва в трети държави. Благодаря, колега Дейон. Госпожа Вайлер има думата. Е, един съвсем кратък въпрос. Извинявам се, ако, беше, ако вече е зададен, но бях на друго заседание. Стана ясно, че има скандал, разнасяне по всички медии, големи фирми от Америка и от Европа, чрез семяна на различни страни и, и фирми успяват да плащат само 2% данък. става въпрос за Shell, табакс и така нататък, за много големи фирми. Духовете бяха доста разбунени навсякъде в Европа и тук в Белгия. Планирате ли по някакъв начин а, да предприемате нещо по въпроса и да издадете някакви насоки? Благодаря ви. Чухме изказванията на колегите. Виждам, че става въпрос тук за ам, недоволство срещу данъчните обежища. Не само до Кайманските острови трябва да стигнем. Погледнете Ватикана, погледнете Сан Марино, Швейцария. Не говорим за нещо много далече. Какво общо има това? Нещата са тук при нас. Ценя казаното от комисаря, защото 4 години съм в този парламент и за първи път има комисар пред мен, който казва, не е хубаво това да се случва, нека направи меди какво си. Така че много се радвам на вашето изказване и на амбициозния ви начин да говорите. Не се прави така, трябва да се преобърнат нещата, защото Европейски съюз преминава през една криза, економическа криза – чието измерения не ни дават яснота кога ще свърши кризата. Тоест, имаме 140 милиарда евро, само в моята страна, само в Италия. Но за останалата част не знам. Това е цената на мафиите, само в Италия. Значи, нека да се опитаме да си представим какво означава това за другите държави. Комисаря Малстром говори за 200 милиарда евро в Европейския съюз. Пак не е ясно, силно е ниска тази цифра. След това имаше огромни цифри, свързани с укриването на данъци. В момента, в който искаме от гражданите да плащат своите данъци и да ги плащат на определена цена на личния си живот, трябва да вдъхваме доверие. Миналата, не, всъщност преди две години дадахме такъв данъчен щит как го нарекахме, Европейския съюз нищо не каже. Беше скандално това в Италия. Е, огромно престъпление в моята страна. Направи така, Фато in modo che uh, i soliti ricordi... Направи така, че да могат да се изнесат пари в чужбина. Капитали, незаконни които не са конфисковани, конфискувани от а, италианското правителство и не са се върнали при данакоплатъци. Не. Бяха върнати на извършващите данъчни престъпления. И аз като господин Бургецио се питам, в този момент на наистина тежки условия на живот за нашите граждани, е трудно да наблюдаваш как големи предприятия, големи банки укриват своите данъци. Вчера, днес в Италия се говори за МПС, Монтепаски Сиена, проблеми с, и скандали с а, дериват, дериватни инструменти. Ужасяващо. Тези големи кръгове не плащат. Много по-лесно е да удариш малкото предприятие, семейния бизнес, много по-лесно е да удариш дребния търговец и точно това унищожи економиката в Европа. Поне аз така мисля. Разбира се, момента в който ние дигаме ДДС, махаме възможността на хората да купуват, или поне намаляваме тази възможност, покупателната способност на гражданите. Облагаме с данъци, всичко, заплати и какво и не, а не се борим сериозно, ма наистина сериозно битка, без граници, както казахте вие, а, срещу онези, които укриват най-много данъци, то тогава рискуваме. Рискуваме никой да не ни вярва. Много ми се иска, доколкото ви разбрах, наистина се надявам това да бъде сериозна битка, сериозна война срещу онези, които работят с големите пари защото така ще се запълнат празнините, които имаме в бюджетите си. Знаем откъде да идем да вземем парите. Разбира се, трябва да имаме желание да го направим. Желание да отидем да запълним един дефицит на европейско ниво. Знаем къде са парите. Проблема е дали държавите членки всъщност а, искат да инвестират в Олаф и да му вярват. Трябва да ги разберем, разбира се, защото те са основните отговорници за економическия дефицит в Европа. Защото когато се говори по тази тема, веднага излизат хората на барикадата. Въвеждането на този така наречен данъчен щит бръкна в джобовете на италианците. Наистина, на хората просто лошо им стана, още като го чуха. Две економически е, финансови операции, които увеличаваха данъците за гражданите и в същото време, знаеки, че има незаконни капитали в чужбина, ние дадахме възможност тези пари да влязат обратно в Италия, като ги обложихме с някаква изключително малка сума. А това бяха хора, които са крали от италианския народ. Е, наистина ми се иска това да бъде само лош спомен и да може от тук нататък да се променят нещата. Давам ви думата за отговори. Uh, very... Благодаря ви. Благодаря ви за интересните изказвания. Ще започна с госпожа Клева. Знам, че вие сте е, докладчик по доклада за данъчни измами и укриване на данъци. Когато казах, че парламента не е назначил е, докладчик, е, говорих за другата директива, така наречената ПИФ за защита на финансовите интереси. Директива, която беше приета от комисията през юли сега е януари и все още няма докладчик назначен от парламента. Става въпрос за нещо е, друго, за друга тема. Сега да се върнем към а, е, конкретните въпроси, които бяха зададени. А, е, трябва като цяло да разберем, че в областта а, с а, борбата с измамите трябва да се действа на европейско ниво, но е необходимо да има и усилия положени на национално ниво. Повечето действията ам, трябва да бъдат предприяти на ниво държави членки. За тази цел сме развили много добри инструменти, например Европейското 6-месечие. Предполагам, че сте забелязали, че се съдържат много важни елементи от данъчната политика в този така наречен семестър. Освен това се дават конкретни препоръки на държавите членки как да противодействат е, на опити за измама. Е, в рамките на втория европейски семестър ще задълбочим действията си, ще действаме по-целенасочено, е, така че да преминем и в третата рамка на европейския семестър. Сега, ако се върнем към въпроса, свързан с данъчните обежища, много от вас споменаха този въпрос. Ние изготвихме много ясна а, дефиниция в нашата препоръка, дефиниция свързана с, данъчните обежища. Тя излиза извън рамките на дефиницията, дадена от ОИСР, защото тази дефиниция съдържа само прозрачността. И по-настоящем черния списък на ОИСР е празен. Ето защо нашата дефиниция съдържа още един елемент, който е много важен справедлива данъчна конкуренция. Имаше и много ясни критерии включени а, в тази дефиниция. Какво означава това? Както казах, дефиницията ни излиза извън а, границите на дефиницията на ОИСР и ние възнамеряваме да работим на международно ниво. Ето защо и нашата дефиниция се приема като една дефиниция утвърдена на международно ниво. И ще се прилага не само в Европейския съюз. И разбира се, вие споменахте нещо от това ам, да има опоменаване на тези, които се справят добре и тези, които не се справят добре, или поощряване, или порицаване. Друго предложение има за създаване на черни списъци на юрисдикции, които могат да третирани като а, данъчни обежища, съгласно нашата дефиниция. Смятам, че е важно да се вземе предвид, че трябва да изготвяме предложения, свързани с данъчната ни политика в рамките на е, договорите. Понякога ни се иска, но не можем да предложим нещо, което да е в нарушение на принципа за субсидиарност. Но в този специален случай, в случая с черните списъци и изпълнението на двете препоръки за данъчното убежище и за агресивното данъчно планиране – Предложихме в тази връзка в нашето съобщение създаването ам, на платформа за добро управление и ролята на тази платформа е наблюдаването или надзора на изпълнението на препоръките. Освен това и да съществува координация при изпълнението на препоръките. Може дори да се стигне до е, координирани списъци, е, включващи е, данъчни убежища в държавите членки. Не става въпрос само за препоръките като такива, става въпрос и за самата структура и за самите препоръки. Оли Шмидт зададе един много конкретен въпрос, свързан с агресивното данъчно планиране. Препоръката, свързана с това да, агресивно данъчно планиране, много точно включва в себе си формулировка, свързана с това какво а, се има предвид и за включването на общи клаузи а, при злоупотреба. Това означава, че определени транзакции, които са а, направени единствено с цел укриване на данъци, могат а, да бъдат а, игнорирани, да не бъдат включвани, да, да не бъдат включвани в данъчните активи на някои компании агресивното данъчно планиране значи да няма изкуствено преместване на активи от данъчни активи от една държава в друга в опита е да се е, избегне данъчното облагане. Тези две препоръки ще бъдат подплатени с конкретни предложения, свързани с изменението на директивата, на така наречените корпоративни директиви, директивата за субсидиарност и други подобни. В момента работим по тези предложения и за това смятам, че през второто месеца на годината ще можем да ги представим. Ако тези препоръки се а, изпълнят а, изцяло, ще се даде възможност чрез корпоративните директиви да се разрешат проблемите, излъчени в различните медии с фирми като Starbucks, Google или други. Разбира се, големите а, компании привличат а, публичното внимание, но има и други, които използват подобни а, практики, но не са толкова привлекателни за медиите. Е, като цяло се намираме в ситуация, в която а, наблюдаваме пълно изместване на политиката, свързана с справяне с измамите и, дан... и укриването на данъци. Току-що беше прията и е, една нова директива, влиза в сила от януари 2013. Това е директива за административно сътрудничество. На първо място, с, чрез нея се премахва банковата тайна, защото съгласно тази директива държавите членки няма да имат право да отхвърлят искане за обмяна на информация, само <laughs> защото съществува така наречената банкова тайна. Това е една от важните последици са влизането в сила на тази директива. Ще има широк обмен на информация от 1 януари 2015 година ще бъдат включени и други допълнителни елементи, свързани с възнагражденията, пенсиите, доходи от имущество, и други. По, на по-късен етап ще се включи информация, свързана за дивиденти, ам, капиталови постъпления. Виждате, че ам, като цяло а, се прави много за разширяване на обмена на информация. Смятам, че последните развития в Съединените щати, имам предвид въвеждането на ново законодателство, така наречения акт за съответствие по данъчни въпроси. Освен това се работи за увеждане на принципа за автоматичен обмен на, на данни и информация на глобално ниво. Нека да не забравяме, че фатка означава означава и а, реципрочна обмяна на информация между Съединените щати и, и другите държави. Съществуват така наречените споразумения а, от първи тип. Осъществява се обмен на информация. Чрез ФАТКА ние се движим в една и съща посока по отношение на обмен на информация. Разбира се, съществува и а, проблем с а, наша директива за спестяванията. Беше удължен мандата да се провеждат преговори с Швейцария. Държавите членки продължават да блокират споразумението и се надявам, че това че тези нови развития, нови международни развития. Е, извинете, господин комисар, може ли да разберем кои са тези две страни, които блокират споразумението? Yeah, that, that was... Да, разбира се. Е, исках да кажа, че е, мога да го кажа, защото го казвам навсякъде. Това са Люксембург и Австрия. Последна, миналата седмица бях е, в Австрия и провеждах е, разговори с колегите от парламента там. Виждате как как се развиват нещата, но от политическа гледна точка Европейския съюз продължава а, да играе ръководна роля при автоматичния обмен на информация. Смятам, че това е от интерес на тези държави членки. Тези държави членки, които страдат от проблеми в техните финансови въпроси. Оли Шмидт каза нещо, което е, с което съм съгласен. Нещо, което е свързано с нуждата от по-широка перспектива. Разбрах, че казахте следното. А, трябва сигур, да е ясно за какво се е, харчат е, парите, да има кръстосано съответствие. Трябва да се прави повече по отношение на прозрачността, да се създават повече възможност е, за данъкоплаците да ем, имат представа за какво се ем, разходват публичните средства. Правителствата трябва да покажат, че ем, средствата не се разхищават, а се използват за инвестиции, за предоставяне на обществени услуги, Знам, че Швеция се справя много добре в тази област и там нивото на облагане е много високо. И нивото на нивото на случаите, свързани с укриване на данъци, е много ниско. Има високо данъчно облагане и ниско ниво на данъчни измами. По отношение на друг въпрос, някой спомена Нидерландия и тези това прехвърляне на седалища на компании в Нидерландия. Трябва много ясно да заявя, че в Европейския съюз съществуват инструменти, които ам, имат за цел да, да се използват при справянето с а, порочни данъчни практики. На теория не би трябвало да има данъчни обежища, защото а, кодекса за свързан с данъчното облагане – определя данъчни практики, дава определение за порочните данъчни практики. През 1997 година беше създаден този кодекс. Стотици данъчни практики са били оценени и разгледани. Повече от 100 са определени като порочни или вредни данъчни практики. и а, практики, които отговарят на критериите на кодекса, а, трябва да отговарят на заложените критерии. Ако някоя страна има проблем с друга страна, тази страна може да отнесе случая а, към групата, отговаряща за, за кодекса. Тя да се занимае с този специфичен а, случай и да разгледа случай от гледна точка на справедливата а, данъчна конкуренция. Ако тази а, практика се определи като вредна, то държавата членка, въпросна държава членка, ще трябва да промени тази практика. Така че, според мен, трябва да прилагаме инструментите, които създадохме съвместно. Между другото, в нашия план за действие ние предлагаме да се разшири обхвата на този кодекс – като се е, включват не само корпорации, но и въпроси свързани с е, отделни лица, защото също има проблем е, с заможни физически лица, които се опитват да прикрият данъци. Имаше и някои други въпроси. свързани с Европейската прокуратура. Това е въпрос задан от господин Яколино. Въпрос свързан с бъдещия модел на Европейската прокуратура. На този етап извършваме оценка на въздействието. Очертават се няколко потенциални модели за Европейската прокуратура, като започнем с един централизиран модел. Европейски а, прокурор – като вземат преди всички европейски процедури и други модели, които са по-децентрализирани. Да има, да има Европейска прокуратура в центъра и отделни представителства в държавите членки. Такива модели се анализират в момента от нашите експерти в рамките на оценката на въздействието. И възоснова на тази оценка на въздействието ще се опитаме да изберем най-добрият модел за тази така важна европейска институция. Колкото до Евроюст, разбира се, Евроюст ще бъде част от тази система. Не бива да забравяме, че съгласно договора Европейският прокурор могат и Европейската прокуратура могат да бъдат създадени чрез Евроюст. Тоест тази реформа ще засегне и Евроюст и разбира се Олаф като институция. Орган, който в момента се занимава с разследваща дейност, но съгласно сегашното законодателство той води само административни разследвания. Тук говорим за наказателни разследвания. Много от вас споменаха ролята на банките. Било във връзка с трафикът на наркотици, било във връзка с разследванията на данъчните администрации – Не мога да коментирам конкретни примери, но страната, която най-добре познавам, не съм забелязал проблеми данъчната администрация може да аудитира дейността на банките, правят го и продължават, се продължават да го правят. Прилагането на изискването за докладване е много важно във връзка с директивата за спестяванията. Тя се от... Това се отнася и печалбите, капиталовите печалби на инвеститорите. Цялата тази система трябва да стане много по-прозрачна. И а, съгласно приятото законодателство вече е сложен край на банковата тайна. Никоя страна не може да откаже информация, като се позовава на банкова тайна. Моят колега Мишел Барне работи усилено за промяна на регламентите и правилниците в банковият сектор. И прозрачността е част от промените, които настъпват в света на банките и изобщо в финансовия сектор. Това ще бъде и за напред пътя, по който ще вървим. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Имаше един конкретен въпрос за данъчният е, щит, така нареченото Скудов в Италия. Комисията разследва положението в Италия. Стигнахме до заключение, че не става дума за нарушаване на общностното законодателство. Разбира се, в този случай ние трябва да се осланяме на анализът на нашите служби, защото когато има нарушение, обикновено се стига до дело в Европейския съд. А, но ние във всички случаи разчитаме, осланяме се на заключенията на експертите. Благодаря ви, господин комисар, за това, че отговорихте на всички наши въпроси с изключителна точност. Благодаря ви, че сте си поставили амбициозна програма. Благодаря ви от името на цялата комисия. Надявам се отново а, да бъдете тук сред нас, преди да приключи работа нашата комисия. Благодаря ви. Bene, adesso vi invito tutti и сега моля да напуснат залата незабавно всички онези, които нямат право да бъдат тук, да останат само онези, които могат да присъстват на стенто на координаторите. Моля ви бързо да напуснете залата. Thank <laughs>